И така, благодаря за търпението. Моля колегите да седнат, да вземат местата си и ще продължим с следващата точка от дневния ред. Това е точка 9. Това е презентацията на Комисията за новите приоритети в областта на интелектуалната собственост. Един цитат – Искам да погледнем режима на интелектуалната собственост, така че да се укрепи нашата конкурентоспособност. Това е добра изходна точка за това да видим на къде се насочва политиката за интелектуалната собственост на комисията. В момента политиката в тази област се разглежда. Е, тя ще ни бъдат представени приоритетите в тази политика от генерална дирекция ГРО, представители на която са Пьер Делсо, заместник директор, генерален директор за вътрешния пазар, промишлеността и предприятията и малките и средни предприятия. Той е тук и ще обсъди въпроса с нас. Освен това, благодаря му, че той се съгласи да говори с нас веднага, щом дойде. Благодаря за неговата готовност. Благодаря, госпожо председател. Извинете ме. Благодаря ви за възможността да обясна какво имаме предвид да правим в областта на интелектуалната собственост. Ясно е, че трябва да модернизираме нашата политика в областта на интелектуалната собственост в унисон с цифровото измерение. Защо интелектуалната собственост е важна? Тя е важна заради конкурентоспособността. Ако искаме нашата промишленост да се справи с глобалните предизвикателства, трябва да осигурим иновациите и да, и да ги поощрим най-добрият начин да защитим иновациите в Европа е да осигурим една добра система на защита на интелектуалната собственост. Много бе постигнато а, от предишната и все още настояща комисия. Т.е. настоящата комисия направи много, но ясно е, че трябва да видим какви са новите предизвикателства и да организираме, да, да да създадем една надежна за бъдещето система на защита на интелектуалната собственост. Нещо много важно, ключово в този контекст е ролята на малките и средни предприятия. Ние знаем, че малките и средни предприятия са много важни. Те представляват огромна част от предприятията в Европа. Те дават работни места и са много иновативни. Но както виждаме, ако погледнем числата и цифрите, е, малка част от интелектуалната собственост се поема от малките и средни предприятия. За това системата на интелектуална собственост трябва да стане по-привлекателна за малките и средни предприятия. И то не защото имаме толкова много малки и средни предприятия, а защото те са голяма част от иновативната сила в Европа. Това е предизвикателството за новия мандат. И така трябва да мислим за малките и средни предприятия. И ако погледнем цифрите, може да кажем, Европа е много креативна, много се прави в тази област, но ако погледнем данните, ще видим, че изоставаме. Например, ако погледнем през 2008 година, повече от половината е, развитие в интелектуалната собственост идва, идваше от Азия, Китай. Това е факт. Китай е много активен в областта на интелектуалната собственост. Не може да кажем вече, че Китай ни копира. Това вече не е вярно. И трябва да вземем и това измерение предвид, ако искаме да останем конкурентоспособни. Моите колеги ми подготвиха един дълъг списък за това какво се е случило до момента. Това е много впечатляващо. Аз няма да се спирам в подробности на всички тези досиета. Съжалявам и се извинявам за това на моите колеги. Ще се спре само за някои неща, например е, търговската тайна, заплахата, от цифровата заплаха, допълнителна сертификати за допълнителна защита, които са много важни за някои сектори и естествено нещата, които се случват в областта на биотехнологията. Много е важно да се приеме е, това законодателство, но още по-важно е то да стане реалност, т.е. държавите членки трябва да го транспонират в законодателството си и да осигурят неговото функциониране. Един аспект би бил това, което е интересно за вас, е така един аспект – който искаме да подчертаем, е пакета за интелектуална собственост, прият през 2017 година и сега предстои да бъде приложен. Защото когато говорим за права за интелектуална собственост, които съществуват в Европа и другаде, няма смисъл от това говорено, ако, то, ако законодателството не е приложено на практика. И в този смисъл много неща бяха направени, но много предстоят да бъдат направени. Радвам се да кажа, че мога да кажа, че отбелязахме напредък за меморандума за разбирателство, който бе подписан от все повече правопритежатели и участници в системата заинтересовани лица. Това е много важно, защото ако не може да приложим на практика системата за опазване на интелектуални права, на интелектуалната собственост, няма да може да привлечем в нашата инициатива всички засегнати страни. И така, парламентът и комисията могат да бъдат горди от това, което постигнаха. Текстовете, които бяха приети, техния брой е много голям, предложенията са много, но отново искам да почета. Много неща бяха направени, но нека отправим поглед в бъдеще и да видим какво трябва да се направи от новата комисия. Искам да кажа, аз не съм госпожа Голар, аз не зная какво тя ще ви каже, аз не съм, не мога да предвидя какво ще ви каже тя и трябва да бъда много внимателен, но въпреки това, на мое равнище е, обсъждаме определени неща, но така или иначе аз не мога да предвидя какво тя ще ви каже при изслушването следващата седмица. Едно нещо, което според мен е много важно и в чието обсъждане аз участвах – е следното. Ние смятаме, че патентите са много важни и патентите трябва да останат приоритет. Трябва да се заемем с този въпрос много скоро. Аз за пореден път обяснявам тези въпроси. И ясно е, че сегашната система е прекалено сложна, особено за нашия бизнес и за малките и средни предприятия. Трябва ни съюзната система за патентите. Трябва да я направим по-ефективна и по-ефтина. Това ни трябва, ако искаме да стимулираме инвестициите в иновациите и растежа в Европа. Това е изключително важно. На второ място, ние приключваме оценката на настоящата система за сертификати за допълнителна защита. Това е важно за иновациите. Зная, че много дискусии бяха вече проведени, но ясно е, че трябва да създадем повече предвидимост и правна сигурност. Е, това е процес на оценка. Аз не искам да предвиждам какви е, решения могат да се вземат от бъдещата комисия, но е ясно, че това е въпрос, с който трябва да се вземем, защото този въпрос е фундаментален за сектора и за всичките ни граждани. Особено за граждани, които искат да имат достъп до важни за тях лекарства. Смятаме, че ще е интересно да видим и позицията, ще е интересно да видим и позицията на парламента. На следващо място, защитата на индустриалния дизайн, на промишления дизайн. В момента има система за такава защита, но съвсем наскоро приключихме, проведохме Общественото допитване и сигналите, посланията вървят в две насоки. Системата функционира, тя не е много лоша, функционира сравнително добре, но тя трябва да се модернизира. Например, трябва да има, трябва да осигурим новите форми на дизайна да бъдат защитени, трябва, като например интерфейсите. Това трябва да осигурим. Друг конкретен пример – триизмерното принтиране. Ние поръчахме изпроучване за триизмерното принтиране. Очакваме резултатите му до края на годината. Ние знаем, че парламента се занимава с тази тема през изтеклия мандат. Аз отговарям също така и за космическото пространство. Създават се двигатели от ново поколение и те могат евентуално да бъдат обект на тридименсионално принтиране. И на следващо място, изкуственият интелект. Ясно е, че изкуственият интелект става все повече реалност – нещо, което е вече факт в економиката, в развитието и в други сфери. Това е много важен въпрос и ясно е, че от гледна точка на интелектуалната собственост, а, изкуственият интелект не може да бъде загърбен. Трябва да видим какво може да направим тук. Когато говорим за изкуствения интелект, трябва да кажа, че ние не сме единствените, които инвестират. Погледнете Китай и САЩ. За да не изостанем, трябва да се вземем с този въпрос. Но въпросът за изкуственият интелект е много сложен. От гледна точка на интелектуалната собственост не бива да забравим етичните въпроси. Това е, това е, това е много важна перспектива тук. Ето сега един прост въпрос. Може ли една машина да бъде и, и да, да създаде ново съдържание? Това е прост въпрос. А, но отговорът дали машината може да е творец е, е сложен. Това обаче не означава, че не бива да се занимаем с този въпрос и не, не бива да мислим за евентуални отговори и за неговите последствия. Вашата роля като парламент ще е много важна за всички нас и всички ние трябва да помислим да осветлим и това измерение, когато говорим за интелектуалната собственост. Още един важен аспект. Аз го споменах в началото – Малките и средни предприятия, иновативните малки и средни предприятия не използват достатъчно интелектуалната собственост в Европа. Ако погледнете в Европа, ще видите, че само 9% от европейските малки и средни предприятия използват а, някакъв вид интелектуална собственост, било то патенти или други. 36% е този процент за големите предприятия. В сравнение за щатите този процент е много по-висок. Има различни обяснения. Интелектуалната собственост може да е, да е скъпа. Използването им не е ясно, но така или иначе не е важно какво е обяснението, защото в конкурентоспособността иновациите са много важни и е, малките и средни предприятия трябва да помогнат да защитят иновациите и трябва да бъдат използвани от малките и средни предприятия. Ако ли не, имаме огромен проблем. Въпросът е какво може да направим. Естествено, може да упростим системата на интелектуална собственост, но това не е лесно. Сега се провежда един пилотен проект, за да видим, в който искаме да видим какво може да се направи, за да подобрим достъпа на малките и средни предприятия е, до интелектуалната собственост. На 14 ноември ще организираме едно мероприятие – заедно с финландското председателство, посветено на тази тема – достъпа до интелектуална собственост на малките и средни предприятия. Отново повтарям, малките и средни предприятия са важни за нашата економика и трябва да намерим адекватно решение за тях. Ясно е, че това няма да е магическо решение, това ще е комбинация от решения. Но ако не може да намерим такова решение, нашите компании ще изостават, което в крайна сметка ще означава, че е, работни места ще бъдат загубени за Европа. Е, въпросът е много сложен, труден. Не всички малки и средни предприятия са еднакви. Тези в Германия се различават от тези в Белгия. Характеристиките са различни, но това е фундаментален въпрос, който засяга всички нас. И накрая – Нещо също важно, ние не, не живеем в вакуум, ние живеем в глобален свят, така че въпросът е за глобалното сближаване на интелектуалната собственост. Един от проблемите в Европа е, че понякога бизнесите е, губят интелектуалната собственост от Европа. Защо? Защото системите не са достатъчно ефективни, правоприлагането не функционира добре. Има много различни причини, но така или иначе това не е приемливо. Ако вие заставате зад е, писмото на госпожа Фондерлайн, вие трябва да се погрижите за защитата на тези компании и в Европа защото това оцветява и износа, и действието на тези предприятия на международната сцена. Така че това са всички въпроси, които трябва да обсъдим. Смятам, че сме изправени пред много предизвикателства. Ние ги знаем, но знаем и друго. друго. Ако не си сътрудничим с целта да намерим решение, то следващия парламент след 5 години няма да е в по-добра позиция да намери решение. Решенията ще са трудни, няма да са лесни за прилагане, но ние нямаме време. Трябва да действаме веднага и трябва да знаем къде искаме да сме след 5 или 10 години в бъдещето. Важно е да започнем този дебат с вас. Благодаря ви за тази възможност. Благодаря ви. Много полезно бе да чуем вашите приоритети господин Бреер и след това и другите депутати. Благодаря за представянето. Две бележки ще направя. Първо, интелектуалната собственост трябва да се разглежда по-прагматично. Би било погрешно да се смята, че този тип право – е чудесно и колкото повече, толкова по-добре, колкото повече такъв тип право има, толкова повече новаторство ще има. Чисто економически погледнато, да, може да насърчава изобретенията, но отвъд определена точка може да попречи на економическия растеж, така че е нужен диференциран подход. Мога да спомена и злоупотребата с патенти само за водене на дела, а не за защита на бизнеса, Мога да спомена също положението в Германия, където директивата за изпълнение на този тип право доведе до това, че дружества не могат да отварят мрежи за а, интернет, безжичен интернет, без парола и филтриране. А, пречи на економиката да няма свързаност. Това пречи на економиката. Трябва нюансиран подход. Още нещо. Защо много малки дружества не използват правото на интелектуалната собственост? Имат причини за това. Те искат да не водят дела, а да си вършат економическата дейност. Не, че не могат да го ползват, а просто решават да не използват това право, защото, както казах, искат да работят и имат друг начин да запазиш изобретенията си, или може би е по-добре да бъдеш на ръба, а не само да защитаваш това, което си изобретил преди една-две години. И не е задължително това да означава, че няма защита, ако бизнеса реши новаторските им идеи да не бъдат защитени под този тип право. Um, Благодаря. Продължавам с други депутати и след това ще ви дам. Господин Фос и след това господин Станкенели. Ja, Dank. Благодаря. Благодаря за вашия доклад. Искам да ви окоръжа да сте и по-нататък толкова амбициозен и да обсъждате вашите идеи с нас и в бъдеще, защото имам чувството, че наистина ще е много важно да напреднем в тази област по всички тези въпроси. Трябва наистина да помислим как Европа единно може да защити своите интереси. През миналия мандат установихме, че държавите членки защитават се опитват да защитават своите интереси и не се обединяват около европейските интереси. Искам да ви похваля, че сте толкова амбициозен, но също така искам да ви помоля, бъдете, останете и по-нататък така амбициозен. От НП и от нашата комисия Юри ще имате подкрепа, защото и ние имаме чувството, че сме доста закъснели – да правим тези стъпки. Но това, което каза и господин Прайер, трябва да оточним къде са балансите, които трябва да направим, да осъществим, за да не накърним ничи интереси. Как наистина може да създадем един общ европейски интерес и него да защитим, а не да имаме индивидуални национални интереси и цялата картина да се фрагментира. Как може разпродажбата на патенти да бъде ограничена? Каква, каква може да е защитата? Сега, е, дали става дума за три е, измерно принтиране за лекарства, за патенти, няма значение. Въпросът е да се върви по този път. Може би трябва да свикнем с това, че технологиите се развиват много бързо и трябва да се опитаме да ние да работим по-бързо и да сме склонни да коригираме евентуални грешки. Една система, която да действа бързо, да ни позволява бързо действие – и не бива, с други думи, да чакаме всички подробности да се изяснат, за да работим. Um, Благодаря. Господин Волкин и след това ще ви дам думата. Ähm, Благодаря. Благодаря и на комисията. Радвам се, че може и че ще работим отново заедно видяхме, че дневния ред в тази област е много амбициозна, амбициозен. Но предстои да видим как комисаря ще формулира дневния си ред. Във всички случаи се радвам, че интелектуалната собственост е отново на дневен ред и че През последния мандат успяхме да завършим една основна тема, работата по една основна тема, свързана с интелектуалната собственост. Разбрахме, че става дума за економика, за малките и средни предприятия. Това е правилно, но не бива да забравяме следното. При интелектуалната собственост става дума и за баланс – Тоест, някой, който и открие нещо, който е иноватор, трябва да види своите права защитени. И това е в интерес на напредъка, на прогреса. За това говорихме в момента прекалено малко. Е, ние ще имаме предложение в тази област. Е, просто исках да кажа, че перспективата в момента се концентрира прекалено върху економиката. Без творци няма иновации, но така или иначе темата предстои да се обсъжда през следващите пет години. Още един оратор се е записал. Ще ви дам думата накрая. Грация, президенте. Грация, алей, директоре. Благодаря, господин директор, за вашето изказване. Искам също така да кажа, че подходихте много деликатно, като заявихте, че можете да отговорите само на вашето ниво, ниво директор. Но директор, според мен, е висока длъжност и той все пак отговаря на доста по-високо ниво. Разбира се, не е нивото комисар. Имам един въпрос, който е съвсем прост. Не смятате ли, че и съм съгласен с това, което казах. Та не смятате ли, че дори една битка срещу фалшификатите е приоритетен елемент при опазването на интелектуалната собственост. И, имайки предвид вашите компетентности, вие сте, крайна сметка, директор, какви действия можете да предвидите за в бъдеще? Не говоря за вече извършеното за да може фалшифицирането на стоки а, да бъде преборено. Милиарди евро, милиарди евро излизат от джобовете на индустрията, на малките и средните предприятия, всички от тези, които изобретяват или извършват научно-изследователска дейност, жертват се и след това а, се случва това, което се случва поне в Италия, най-вероятно не само в Италия, но там го наблюдавам, този огромен пазар на фалшификати и ментета, който много често поставя на колене цели общности, които в крайна сметка са имали идеи, работили са и благодаря ви за вашия отговор. I'm sorry, I do actually have one more. Още един оратор има много, се извинявам, обърках се. Господин Дел Бланко. Благодаря. Госпожо председател, благодаря господин директор за представенето, което направихте. Искам да говоря повече за правата на интелектуална собственост, що се отнася до правата на творците. Авторско право. Искам да чуя нещо повече за това. Можете ли да ни кажете нещо повече за бъдещето? За да може комисията да направи така, че директивата за авторско право да се изпълнява в държавите членки и да има по-голяма хармонизация на авторското право и правото на заплащане, което е неравно защитено в Европа. И още нещо. Смятам, че трябва да има нюансиран подход към частната собственост. В испанското право това е ясно разписано. Има определени ограничения по социални причини или други. Това е описано в нашето законодателство. Но важното тук е трябва да направим така, че когато става дума за право на собственост, да няма възможност за странични или по-широки тълкования. По географски, по исторически причини, по причини, свързани с модернизирането на економиката по света, нашият континент не е достатъчно конкурентно способен. можем да се конкурираме много, нямаме и особено много суровини, и природни ресурси. Единственото, което имаме е, е творчеството, идеите. И Знам, че има изключения при интелектуалната собственост, но такива не трябва да има при е, материалната собственост. Ние искаме да се конкурираме по света, с удоволствие ще изслушам отговорите ви. Then... Искам да повдигна един въпрос и в това ще ви дам думата. Първо искам да кажа, че много се радвам, че говорите за малките и средни предприятия. Това според мен е изключително важно. Трябва да подкрепим малките и средни предприятия. Дали подкрепяте жени лидери на малки и средни предприятия? Има ли мерки за това? Да ги подкрепяте в цифровия свят, ако мога така да кажа. Знам, че много малки и средни предприятия се управляват от жени и те не са така уверени в света на технологията или интелектуалната собственост. Предвиждате ли такива действия? Благодаря за всички въпроси. Не се извинявайте. Чудесно е, че имате толкова много въпроси и това показва, че има интерес. За мен това е положителен сигнал. Благодаря и за общата подкрепа, която изразихте. Нека да се върна към някои от засегнатите въпроси. Както казахте, нямаме суровини в Европа. Това трябва ясно да се каже. Ограничено е тяхното количество. Ако искаме да останем конкурентно способни, ако искаме да разкриваме работни места за гражданите, за децата, за внуците си, имаме един актив и това е новаторството и творчеството. Ако не можем в тази сфера да се конкурираме, тъй като нямаме суровини в Европа, чисто и просто ще изостанем. Новаторството, изобретателството на нови идеи е изключително важно за нас като европейци. Следващото. Този дебат за това, че правото на индустриална собственост е ограничение и може да се използва, но и с него да се злоупотребява. Това е реален проблем, понякога има злоупотреба с този тип собственост и така се задушава новаторството. Дадахте примери за такива случаи. Но не сме изобретили нещо по-добро правото на интелектуална собственост. И ако не може да стане ефикасно в Европа, какво ще се случи? Ще се задуши а, новаторството от китайските дружества, от американските дружества, които използват а, този тип а, собственост, за да задушат нашите дружества. Тоест не казвам да се борим срещу правото на интелектуална собственост, а да видим как можем да създадем механизми така, щото да няма злоупотреби с този тип право. Там трябва много да внимаваме. Отново, нека да бъде ясно. Ако не нашите дружества подават документи за такъв тип собственост, други ще го направят. И ще се окажем същата ситуация, но ползите ще отиват при други, а не при европейските дружества. Така че трябва да продължаваме да работим в тази посока и, както казахте вие, да коригираме нещата и да не създаваме и прекомерни права. Но аз не мисля, че имаме избор. Още един елемент който ще подчертая, нещо важно. Ако погледнем проучванията, всички МСП, които имат повече интелектуална собственост, са по-производителни и плащат по-високи заплати. Тоест, като малко и средно предприятие, тъй като за тях е много важно, не само големите, да има такива права и да бъдат по-производителни и чисто социално да плащат по-високи -запла... по заплати е нещо много важно. Това не е нещо древно като въпрос, не е детайл. Напротив, има централно значение. Когато говорим за правото индивидуална собственост, изключително важно е изпълнението. Тоест, не е достатъчно само да се дадат тези права, те трябва да бъдат упражнявани. Излязохме с определени предложения в тази посока но в крайна сметка всички сме се качили на един и същи влак. Националните органи на властта, не само Европейския съюз, трябва да е по-бдителен в тази посока. Трябва да се подсилят връзките, сътрудничеството между националните органи и използването на бази данни, които се използват е, или съществуват в различните държави членки. Ако не се създаде такова сътрудничество, една мрежа между тези органи, то тогава ще спечелят фалшифициращите и ще загубим много работни места в Европа. За това трябва да създадем един тласък, е, посредством който всички държави членки да си сътрудничат и да създадат механизми, така че да се борим срещу нарушенията на това право. Пак казвам, вие казахте също, това е, би било в ущърп на всички ни. Що се отнася до авторското право? Както казахте и вие, авторското право е много важна тема предишния мандат имаше много тежки дискусии, за да се намери компромис около тази тематика. Аз не съм новата комисия, не мога да говоря от името на новата комисия. Пак го повтарям. Но не мисля, че е дошло времето отново да започне този дебат около директивата за авторско право. Важното е и отговаряйки на въпроса ви, е да погледнем напред и да обсъдим с всички заинтересовани страни, видим докъде сме стигнали, за какво сме се разбрали, как да го изпълним или приложим и след това това, което сме се разбрали, да го изпълним. И да говорим за указания вече на ниво Европейски съюз. И да гледаме напред в бъдещето е много важно. Изкуственият интелект, малко провокативно говорих на тази тема, но така или иначе. Не бива да подценяваме тази тема. Този въпрос ще възникне рано или късно и ние трябва да предугадим развитието. Що се отнася до жените лидери? Много е по-широк този въпрос, едва ли е пряко свързан с правото на интелектуална собственост, но е въпрос, по който трябва да работим. Нашата дирекция, разглеждаме стратегии за МСП. Това е и част от задачите, които ни възложи със своето писмо новио избрания председател на комисията. Искам само да припомня нещо. В големите дружества, когато повечето жени в управителния съвет са жени, се спазват по-добре правилата и се работи по-ефикасно. Така че жените предприемачи, малките и средни предприятия е един голям въпрос, но той е по-широк от правата на интелектуална собственост. Мисля, че отговорих най-общо на всички въпроси. Благодаря ви за подкрепата и ще видим на къде ще тръгнем с новата комисия. Имам още един въпрос, който е от господин Волкен. Благодаря. Благодаря. Съвсем бърз последващ въпрос. Споменахте пространните разисквания по досието за авторското право и диалога с заинтересованите, който трябва да бъде започнат и провеждан от Европейската комисия. Имате ли представа колко заинтересовани лица имат желание да участват в този диалог? Ако знаете Бихте ли ни казали колко големи дружества са те, колко сдружения? Ако има информация, знае, че не е лесно, но няма да бъде удовлетворителен отговор. Не знаят бройката, много са. Бих предложил е, след заседанието да се справим с тази информация и да ви я изпратим. Ще погледнем и по категории дружества, по-големи по-малки, не зная цифрите. Честен съм с вас. Благодаря. Това ще бъде много, много полезно. Благодаря ви за времето. Днес след обед много интересен и полезен бе този обмен на информация. Много полезно бе да научим какви са амбициите в връзка с тази област при новата комисия. Сега съвсем неформално ще кажа, че сме изпратили след работата ни днес сутринта две покани и ще има последваща работа. Ако желаете да ми зададете въпроси, можете да го направите после. Благодаря ви за времето днес, за това, че успяхте да издържите до края на едно много дълго заседание. Ще се видим отново утре в 9.